свидетели на масирана кампания срещу половото равенство и правата на жените. Съветът трябва да действа. Благодаря. Председателят моля депутатите да спазват времевия регламент, понеже закъснява. Госпожа Лукачевска има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Последният доклад на организацията Оксфам за Световния економически форум в Давос съвсем ясно казва, че днешният свят не е добро място за жените. Все повече се намалява рентабилността на економиката, тъй като жените поемат три четвърти от неплатените грижи, което означава безплатен труд – Особено големи са пречките за жените в напреднала възраст, жените с увреждания. Все по-малко жени са активно участващи на пазара на труда. Въздействието на измененията на климата върху бедността са все предизвикателства, които ще бъдат обсъждани на конференцията в рамките на ООН. Надявам се, че ще бъдат взети ефективни решения и ще бъдат поети политически ангажименти. Госпожа Лейтао Маркеш. Благодаря. Равенството е, е въпрос на е, власт. Властта е, не се дава, тя се завзема някои смятат, че трябва да ни направят услуга, така да се каже, като ни увластят е, и правата на човека. Е, е, понякога се нарушават. Генералният секретар на ООН винаги е демонстрирал какво трябва да бъде отношението към жените и какви са приоритетите. И сега, след 25 години Пекин, Имаме жени, които не могат да работят, не могат да се е, е, омъжат, не могат да водят нормален сексуален живот, не могат да учат и така нататък. Това естествено не е власт. Е, и освен това, насилието, новото насилие в интернет, обикновено жени, девойки са жертвите. Отново е, едно неравенство. Е, неравенство, което ще продължи в бъдеще, ако не продължим да е, активно да се борим срещу неравенството. Най-вече по отношение на новите професии. Ще трябва да наложим жените. Благодаря. Ще ви помоля още веднъж да спазвате вашето време за изказване. Госпожа Сахарополу, минута и половина. Благодаря. Госпожо комисар, госпожо министър, както знаете, сексуалните и репродуктивни права са основна предпоставка за защитата на човешките права. За съжаление, в тази връзка има отстъпление в световен мащаб, понякога с помощта на страни като Съединените щати – Изгуби се доверието в Европейския съюз, когато той престана да говори с единен глас. В ООН е, на конференцията за населението и развитието това пролича. Държави членки като Полша и Унгария поставят под въпрос правата на жените. Госпожо комисар, госпожо министър, новото поколение преживява много тежко неравенство между мъжете и жените. В Чили, в Аржентина, в Мексико, Испания, Франция, Белгия, навсякъде по света, новото поколение не може да се примири с неравенството. Затова го наричаме поколение на равенството. Днес 25 години след приемането на Пекинската декларация все още се налага да издигаме глас за общество на основата на равенството и човешкото достоинство за всички. Това е нашата политическа отговорност. Благодаря, госпожа Бруна. Минута и половина. Благодаря, господин председател в момента приоритетите на Европейския съюз трябва да се определят по отношение на е, борбата срещу неравното заплащане, срещу насилието спрямо жени, срещу гениталното усъкътяване. Ние искаме е, е, да помислим и за работата у дома, в къщи, в домакинството в никакъв случай не бива да се присъединяваме към Истанбулската конвенция, защото това би означавало да се разпространи е, е, ислямската вяра тук в Европа. Има е, е, жени, които е, не желаят да се е, е, подчиняват на нормите на нашите общества, не ходят на училище, не е, работят. Е, не спазват останалите норми на обществено поведение. Е, това са жени, които обикновено са жертва на ислямското си възпитание и е, след три седмици отсъствие от училище и е, от е, дома си, това младо момиче беше арестувано и прекара в известно време в затвора. Ще трябва да помислим за условията на живот с жените в времена на ислямизация. Благодаря. Госпожо комисар, госпожо министър, отново се поставят под въпрос права, които преди приемахме за даденост. Има реакционни тенденции, ксенофобия, женомраство и те водят до все по-голямо неравноправие в обществото. И то засяга не само жените. 64-та сесия на ООН ще бъде една чудесна възможност Европа да отстоява правата на жените и да изрази ясния си ангажимент към Пекинската декларация и плат... платформа за действие. Целите все още не са постигнати – Европа трябва да изиграе водеща роля, за да не се допусне отстъпление в правата на жените. Ратифицирането на Истанбулската конвенция, други мерки все още са блокирани в съвета. Нуждаем се от смелост и решителност, за да се постигнат целите. Благодаря. Госпожа Мазурек, една минута. Шановни панство, хоч минало 25 лет. Благодаря, господин председател. 25 години изтекоха от Световната конференция в Пекин за жените. А днешният дебат е, сочи, че още много трябва да бъде направено за укрепване положението на жените в различни области на живота. Трябва да си зададем въпроса и да му отговорим. Какво сме постигнали, какво ще трябва да се направи, така че жените да не стават повече жертва на насилието, на економическото неравенство или дискриминацията като, дискриминация като майки е, на пазара на труда. Вероятно, Европейският парламент трябва да последва полския пример. В Полша е, разликата по заплащане е най-малка е, е, в Европа. Насилието е сред най-низките в Европа. Планования родине oraz by Unia Europejska. Ние сме против аборта като форма на семейно планиране и сме против финансирането с европейски средства на организации, популяризиращи аборта. Но възниква въпроса, какво ще направим ние тук в Европейския парламент, за да осигурим пълна защита на правата на жените и половото равенство? Очаквам, очаквам конкретните стъпки и планове. Благодаря. Госпожа Франсен, една минута. Благодаря, господин председател. Колеги, равенството между мъже и жени естествено излиза от рамките на Европейския съюз. 25 години след Пекинската декларация все още не сме постигнали достатъчно. Трябва да се борим за паритет, добре, но не, нещата не опират единствено до а, квотите. Ще трябва да помислим за това как точно да обърнем внимание на политическите действия, необходими а, най-вече за да се подпомогнат а, жените в бедност, жените в. А, неравноправно положение. Европейският съюз трябва да говори с силен, е, ясен, е, един глас. Нека да е, цитирам Мишел Обама. Ние работим сериозно и ще продължим да работим много усилено, за да дадем шансове и на другите жени да успяват. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Морети. 25 години минаха, откакто беше прията Пекинската декларация и платформа за действие, но дискриминацията продължава да съществува. Все още има две страни в Европейския съюз, които забраняват правото на аборт. И има страни, които не се присъединяват към Истанбулската конвенция. 16% е разликата в запис, за заплащането на мъжете и жените и това се смята за естествено. 25 години а, изминаха, предложенията все още не са реализирани. Европа с единен глас трябва да заяви, че повече не приемаме това положение. Трябва да бъдат гарантирани навсякъде правата на жените, особено достъп до методи е, за предпазване от е, забременяване, е, просвета и съответни санитарно-хигиенни условия в училищата. Иначе ще бъде още повече влошено положението. Имам вяра във вас, госпожо комисар, защото сте жена и защото разбирате тази тема. Благодаря. Госпожа Андроле. Пред вашия дребно-буржуазен феминизъм аз предпочитам реалността. Какво сте направили вие за благосъстоянието на жените, за спасяването на човешки живот? в случай на, на, на усъкътяване на полови органи, на изнасилване, на незаконни аборти и така нататък. Държите се като популисти англичаните отказват определени форми на, на, на тъжба, за да опазят своите интереси в Близкия изток. Вие пък вършите подобни неща, за да опазите свещената свобода на движение. Изоставяте е, е, жените е, и се грижите за тях само защото са ваши избиратори, избиратели. вие не сте феминисти. Вие сте политици и за вас хората са избирателни единици. А, а, а жените са били всякакви в човешката история. Били са лидери. Mrs. Klotz, one minute. Госпожа Клач, е, една минута. Моля, включете микрофона си. Чувате ли ме сега? Добре. В изказването на госпожа Рейтнер е, се говори за това, че са изминали 25 години от приемането на Пекинската декларация, а все още не сме постигнали равни права за жените. Това е вярно. Съгласна съм. Ако мъжете, в крайна сметка, е, се раждат, това е поради желанието на жените, на майките им да ги родят и да ги отгледат. Е, и ето, че понякога обаче е, жените е, решават, че не желаят да родят е, детето си и е, е, е, абортират. Има обаче и жени, които е, нямат право на аборт, е, не могат да разполагат с тялото си. Е, Движението, което защитава правата на жените, очевидно а, а, е а, лицемерно, защото би трябвало да защитава правата на всички жени. Има известен напредък след приемането на Пекинската декларация, но има и отстъпления по отношение на конвенциите, на международноправните инструменти, е, по отношение на по-видимото присъствие на жените в политиката и е, в економиката, е, не успяхме да постигнем много. Сексуалните и репродуктивните права също се влушават. Очаквам с голяма надежда новата комисия да предложи стратегията за равенство и се надявам световните лидери да работят за следващо ниво на правата на жените чрез преговори, включително бюджетни средства за равенството, осигуряване на изпълнение на целите за устойчиво развитие – и разбира се изпълнение на Истанбулската конвенция, както и финансиране на женски неправителствени организации. Благодаря. Благодаря госпожа Гонсалес. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, Пекинската декларация а, от преди 25 години а, а, стана критерий а, за равенството на половете. А, но твърде много държави членки на ООН е, е, не са постигнали достатъчно. В е, подготовка за 64-та сесия имаме добра възможност да формулираме конкретни неща, да отстояваме полови, репродуктивни права, да се обърнем с лице към положението на жените в Латинска Америка. Неравенството в Латинска Америка най-остро засяга жените макар и общото економическо неравенство да е факт, е, засягат се най-вече жените, съответно половата свобода, репродуктивната свобода. В Карибска Америка е, има най-висок относителен дял на незаконните, на нелегалните аборти. Е, шест държави са забранили аборта, 21 други допускат аборта само когато е застрашен живота на жената. И Европейският съюз би следвало да отстоява а, абортите а, като право на избор, като човешко право. Our next speaker is Mrs. Estaras Ferahut. One minute. Госпожа Ферагут за една минута. Благодаря, господин председател. Четвърт век от Пекинската конференция от 95-та в Пекин, която бе начална точка, която бе най-амбициозната до тогава декларация за състоянието на, на жените. Днес, месец март, на поредната сесия в ООН ще трябва да оценим постигнатото. Става въпрос за заплащане на труда, за пенсионно осигуряване, за заетост, затруднения при разрешаване на спорове, полово насилие и така нататък. И, така нататък. и следователно в рамките на ОНЕ трябва да излезем с обща, амбициозна позиция. 2020 година ще бъде решаваща в това отношение и всички сме отговорни. Не можем да изоставим никого на този свят. Всички трябва да, да получат своите права и колективни, и индивидуални. И екологичната устойчивост е от фундаментално значение за планетата. Но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 Е, живеят при тежки условия. Е, и биват е, дискриминирани, включително и в здравеопазването. Те не могат да бъдат настанени в същите стаи заедно с други жени. Персоналът не се грижи за тях. В миналото жените е, с ромски происход са били стерилизирани. Е, Словакия е, поиска един независим орган да се погрижи за обещетяването на стерилизираните жени с рамски происход след Втората световна война, но до този момент само една жена е получила обещетение. Трябва да защитим тези жени. Госпожа Карвайо, една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Равенството между мъжете и жените е основополагаща ценност на Европейския съюз. Залегнала е и в буквата, и в духа на законодателството в Европейския съюз, неговите те политики във всяка област. На следващата сесия на Комитета на ООН за положението на жените е много важно ние да изиграем водеща роля за отстояване на правата на жените и момичетата и равенството между половете. Те, трябва да бъдат подпомогнати, защото това е в името на развитието – борбата срещу насилието, достъпа до образование и обучение са все задачи, които могат да звучат амбициозно, но те трябва да бъдат наситени с конкретно съдържание. Благодаря. Mister... И сега преминаваме към спонтанните изказвания. Заповядайте. Сар. Vreau ca această nouă... Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Тук става въпрос за е, една революция в е, е, хуманитарната област и не само в Европейския съюз. Аз смятам, че нещата трябва да се конкретизират, да се излезе с европейски насоки и директиви, обаче съм обесърчен от твърде слабата посетеност на този дебат едно разумно решение е, би било е, да търсим е, мерки именно на общоевропейско равнище и правата и задълженията да бъдат еднакви за всички мъже и за всички жени. Насърчавам ви във вашите усилия, госпожо комисар. Благодаря, госпожа Сардоне, за една минута. Преди няколко месеца в Иран една жена, юрист, защищаваща жени и не пожелала да носи кърпа в съдебната зала. Е била осъдена на 20 години затвор и камшик. е стата преза калчи нел вентре. И това е само един, един пример от множеството, които могат да бъдат приведени. А, а, има случаи и, и във Франция, обаче, две млади жени бил, бил им е нанесен побой наскоро, защото искали да носят къси панталони на улицата. Европейският парламент някакси трудно намира конкретните приоритети за 64-та сесия на ОНЕ. Е, аз бих искала е, е, Европейският съюз да, да сложи край на, на това лицемерие, да посочва с обвинителен пръст други по света, в същото време да не е потърдил собствената си къща. Жа Томашица, една минута. Благодаря, В Западна Европа, в западния свят има равнище на равенство, което далеч не е достигнато от други страни в света. Международни организации като не трябва да работят за развиване на правата на жените. На толкова много места жените заемат второ място. Те на, на места дори ги карат да абортират, ако са бременни с момиче. И дори на момичетата дори не се разрешава да се родат. На всички тези ужасни практики трябва да бъдат заклеймени по време на срещата на ООН. Аз сега давам думата на госпожа Бърнач за заключителни думи. Благодаря, уважаеми депутати. Европейският съюз се готви за четвърт 64-та сесия с голяма амбиция. Още в ранна фаза ние говорихме за всички държави за конструктивно. Ние искаме да приемем една разумна политическа декларация, ориентирана към действието. Това трябва да е платформа за действие. Общата цел на Европейския съюз е да отговорим на международните изисквания за половата равнопоставеност, за да се спазват всички права на всички момчета и момичета. Това означава, че всички институции трябва да положат усилия. И истината е, че Европейският парламент се застъпи активно за тази кауза. Ние ще продължим да работим с Европейския парламент в тази област и искам да ви благодаря за вашата активност и за това, че не загърбвате тази тема. Благодаря ви. Благодаря, госпожо държавен секретар. С това приключваме дебата по тази тема. Има два, две проекто резолюции по този дебат. Съвместна резолюция от социалистите, демократите, е, зелените ГУЕ, независимите членове и ЕНП и една от ЕКР. Утре ще бъде гласуването. I have an, an announcement before we start another преди да преминем към следващата точка, искам да кажа следното. Е НП и идентичност и демокрация са уведомили промени в делегациите и комисиите. Тези промени ще бъдат записани в протокола и ще влязат в сила от датата на обявяването им. Следващата точка от дневния ред е докладът Мецола фалшиви и автентични документи онлайн. Тази система. Искам да ви напомня, че може да се включите в спонтанните изказвания чрез системата за гласуване. Освен това, може да зададете въпроса синя карта след изказванията от името на политическите групи. Първият оратор е госпожа Мецола за 4 минути. Много благодаря, господин председател. Дълъг път изминахме, за да стигнем до тук. Документалната измама а, подкопава нашата вътрешна сигурност в шенгенската зона, където, както знаете, няма контрол по вътрешните граници. Този нов документ до някъде решава проблема, като гарантира засилено сътрудничество между държавите членки и партньорски държави. Тези мерки ще ни помогнат да гарантираме а, сигурността по външните ни граници, за да можем да се наслаждаваме на предимствата на а, липсата на граници в а, вътрешното шенгенско пространство. В тази връзка тази законодателна норма е изключително важна. Тя касае границите, сигурността и борбата с престъпността нов текст, който ще ни помогне да идентифицираме и а, работим с бази данни за фалшиви документи. Ще работим с а, Frontex, които също така ще отговарят и за споделянето на информация с всички а, участващи държави. Те също ще трябва да а, ни информират за установена информация. фаза ще включва до повече информация, така че сме разширили обхвата на документа. Необходимо е да има а, уеднаквена информация, последователна такава, за да можем да а, създадем една централизирана база данни за фалшиви документи. Искани се също така Frontex да има и гъвкавост, за да може да а, надгражда системата Отправили сме препоръки а, как и да се предотвратяват а, фалшифициране на документи. Опитваме се да направим така, че информацията да съответства на европейското законодателство. А в резултат би трябвало да имаме по-висока степен на защита и същевременно гаранция за по-стабилна сигурност. Борим се срещу а, измамата с документи, най-вече по външните граници. И участието на външните граници а, е изключително важно. В крайна сметка, това ще ни помогне действително да засилим сигурността по външните граници. Господин а, председател, сигурно това изглежда като много технически а, документ, но аз вярвам, че той ще ни помогне да завършим една нова реформа свързана с защитата на външните ни градици. Направихме а, всичко по силите си. А, правомощията по силата на този регламент ще бъдат доста широки. Описали сме а, ги конкретно, а, когато те касаят агенцията и когато става дума за обработка на лични данни от страна на агенцията и на държавите членки. Постарали сме се да спазим всички съществуващи законодателни норми. Европейския парламент също така ще има думата по отношение на тази нова система. Накрая искам да благодаря на съвета, на финландското и хрватското председателство, както и на всички колеги, с които работихме. Действително това беше едно плодотворно сътрудничество. Очаквам да чуя разискванията сега. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо докладчик. А сега давам думата на госпожа Дали от името на комисията. Благодаря, дами и господа, благодаря за този дебат. Нашите граждани считат, че сигурността е основно значение за Европейски съюз и те очакват действия от нас. Сигурността и свободата върват ръка за ръка. За това трябва да създадеме сигурно пространство за всички граждани. Само така те могат да се радват на своите права, да работят, да учат. Сигурността е необходима и за развитие на економи... економиката. Всеки гражданин има право на сигурност Евробарометър от 2019 година съобщава следните резултати. Две, три, две трети от европейските граждани се страхуват, че могат, може да им бъде открадната само личността чрез кибератаки атаки и те искат и повече сигурност на външните граници. Затова трябва да имаме по-ефективен контрол на лицата, прекосяващи нашите граници, в името и в интерес на всички. Затова приехме много е, ши, обширна нормативна е, уредба, системата за влизане и излизане, е, регламента за оперативна съвместимост и новия регламент за Frontex. Имаме днес още един пример с, с новата система онлайн ФАДО която ще спомогне на държавите членки да разграничат автентичните от подправените документи. Благодаря ви от името, благодаря на парламента и съвета за съвместната работа, която наистина е една добавена стойност в областта на сигурността. Тя ще спомогне за по-ефективни проверки по границите и е, за борба срещу фалшивите документи. Има образци за, фалш... за автентични документи, както и образци на хиляди подправени документи от е, много страни. По този начин ще, ще могат да се предотвратят опитите за е, от за, за кражба на самоличност и ще може да се регулира имиграцията. И, и ще мога. Ще, и трансфера на управлението на тази система на, на Frontex ще я ще я прави оперативна 24 часа в денонощите. Всеки гражданин има правото да се чувства и да бъде защитен. Все повече и повече са заплахите от организираната престъпност, от е, трафиканти, от престъпници. За това Европейският Европейската комисия ще предложи една нова стратегия, която ще наблегне на три приоритети. Организираната престъпност, която ще включва наркотици, трафик на хора, трафик на оръжие тероризъм и радикализация, както и борбата срещу престъпленията в ерата на цифровазацията. Е, свободното движение е от огромно значение за Европейският съюз, но то трябва да бъде част от общият е, пакт за миграцията. Е, функционирането е, на всички системи за защита на Европейския съюз ще бъдат от огромно значение, защото ед... едновременно ще има по-добър контрол на външните граждани и същевременно ще има възможност за е, по-лесно интегриране на а, лицата в нашето общество. Благодаря. А сега от името на политическите групи. Започваме с НП. Господин Радев, имате една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, измамата с документи сериозно подкопава вътрешната сигурност на шенгенското пространство като зона без контрол на вътрешните граници. използването на фалшиви документи от търсещите по добър живот в европа чужди граждани е често срещано а цената на един такъв документ може да достигне до пет шест хиляди евро. документните измами са един от основните подпомагащи фактори за тероризма и организираната престъпност и са свързани както с контрабандата на наркотици оръжие и откраднати автомобили така и с трафика на хора и особено в последните години с трафика на мигранти. нерядко получаването на автентични документи за пътуване се базира на фалшиви документи за легитимация. именно това прави разкриването им толкова трудно. в тази връзка от ключово значение е да се повиши сигурността на документите за пътуване издадени в европейския съюз включително и свързаната с това инфраструктура за управление на самоличността от друга страна сътрудничеството между различните органи трябва да надхвърля дейността по правоприлагането тъй като се изисква установяване на връзка с органите които издават документи както и с международни организации авиокомпании корабни компании и други. предвид всичко това ви призовавам да подкрепите предложението за интегриране на системата за фалшиви идентични документи онлайн в европейската гранична и брегова охрана като последна стъпка към завършване на нейната реформа. благодаря ви. on behalf of the group of the progressive alliance of socialists and democrats in the european parliament mr lpez aguilar. държавите членки имат право и отговорност да проверят кой прекосява техните граници и Шенген, но все повече и повече е се сблъскваме с фалшиви документи. Това е ли заплаха за сигурността, да, защото това може да доведе до е, увеличаване на престъпността, до изпиране на пари. Може ли ние нещо да направим? Да, разбира се. Можеме да подкрепим един инструмент, който е, помага за по-ефективна проверка на документите и обмен на данни готови ли сме да повериме това на Агенцията за европейска граничка и брегова охрана? Да, защото тя, тя ще може да е, споделя данните и, с и информацията по сигурен начин с държавите членки и международни е, организации и ще може да установи истинската самоличност на лицата, които а, прекусяват границите. Това обаче трябва да стане в съзвучие с основните ценности на Европейският съюз, т.е. конфиденциалността на данните. И, също, и същевременно трябва да осигуриме сигурността на хората, които са в шенгенското пространство и да има и оперативна съвместимост, още веднъж повтарям. Но още веднъж повтарям това да бъде в съзвучие с основните права, записани в хартата. От името на Риню, господин Тодораки. Thank you, Chair. Uh, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Мецола за добре свършената работа. Наистина тя беше чудесен лидер по това досие. Сега по същество. Автентичността на документите е отдавна предизвикателство. Тя забавя работата по границите, бави и множество пътници. Естествено, а, причината са различните документи, които се издават в Европейския съюз а, и проверката им съответно коства доста средства. Системата за проверка на документите вече се използва от известно време и това, което сега ще се опитаме да направим е да добавим още един а, инструмент, който ще разшири малко а, инструментите, набора на граничната ни охрана. Става дума за а, важни данни, като сме взели предвид, че трябва да а, предпазваме личните данни. Обработката на лични данни е наистина ограничена само до най-необходимото с цел разследване на автентичност на документи. Има а, правила за достъп до а, системата, като държавите членки трябва да определят кои власти ще имат а, достъп до нея и ще трябва да съобщят това на комисията и агенцията. Комисията ще трябва да предаде пък в съответната информация на нас. Ще се опитаме по този начин да постигнем по-ефективно правоприлагане и повече сигурност по границите. Така че ви призовавам да подкрепите този документ. Благодаря. От името на групата Идентичност и демокрация, госпожа Тардино. Благодаря. Искам да благодаря госпожа Мецола за нейната работа. Забелязваме през последните години увеличаване на броя на фалшиви или подправени документи в шенгенското пространство. Затова системата ФАДО става все по-важна. И Смятаме обаче, че за ефективна защита на гражданите ни има нужда от осъвременяване на тази система. Трябва да има инструм... защото има инструменти, които се използват от престъпниците за най-различни цели, включително имиграция. Е, фалшиви документи се използват и от бежанци, които се опитват да влязат нелегално в Европа. Полицията, граничните власти и митниците трябва да имат на разположение по-надежни бази данни за идентифициране на фалшивите документи. За това ние подкрепяме това предложение, въпреки че по принцип сме против достъпа на частни компании и лица да имат достъп до системата ФАДО. Системата ФАДО е толкова важна, че компетентните власти в държавите членки трябва да я приложат навсякъде. Госпожа Брикмон, благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, за доброто сътрудничество по това досие техническо, но има и политически аспекти, разбира се. Пребир, разбираме юридическите причини за промяната на правното основание, но не, не смятаме, че агенцията е, необхо, е необходимо да управлява тези данни, защото агенцията не... Защо защото ФАДО не е борба срещу миграцията, срещу фалшивите документи. Трябва да има гаранции, за да могат трети страни и авиокомпаниите да имат достъп, но много ограничен. Ако не, не смятаме, че, е необход, че, че, им, че трябва да има възможност да да се установи самоличността на лице чрез данни, съдържащи се в ФАДО. А това е факт за сега, така че според мен това трябва да бъде изменено. Благодаря от името на ЕКАРЕ господин Буксаде Вилалба. Благодаря, господин председател. Всяка година се откриват хиляди фалшиви документи на границите на Европа. С над 7000 през 2018 година, които бяха засечени от Фронтекс. Има различни методи за фалшифициране с, с, с, с много ам, софистикирани методи и разбира се, има, съответно има нужда да бъдат защитени нашите граници и да има по-голям контрол на миграцията. Регламента и проекта ФАДО е, е добро начин, начинание и ще, и ще позволи на агенцията да е, е, обменя бързо информация. Това разбира се обаче не пречи на държавите членки да развиват също а, своите а, методи. А наша, наша, нашата група е много за, разтревожена от това кой преминава нашите граници и за това ние ще подкрепиме а, този доклад. А, от името на Гуе госпожа Рего. Благодаря, господин председател. Искам да ви припомня, че по време на фашизма в Европа хиляд, хиляди хора е трябвало да използват фалшифицирани документи, за да бе, от, избягат от а, смъртта. Е, че пред, пред, пред, пред, предложението за ФАДО в Европа крепостта и, ми, ми, и, ми, и хилядите мигранти, които са в нашата страна, всъщност е противоречие, противоречие с Женевската конвенция, защото много хора са длъжни да използват такива документи, за да бягат. Европа се е превърнала в крепост. Да, ние трябва да, да да, да, да, да се бориме за а, правата на тези хора и същевременно да се установи статут на климатични бежанци. С това приключваме а, изказванията на политическите групи. От тук нататък ще можете да задавате и въпроси с синя карта. Господин си има думата. Благодаря, господин председател. Фалшифицирането на документи помага на престъпниците и терористите да се укрият. Знаем много добре, че това се случва и в а, а, шенгенската, а, шенгенското пространство и това поставя на карта нашата сигурност. Много е важно а, граничните и полицейски власти да могат да са наясно с това а, кога документи от чужди страни са автентични. Разбира се, техническите спецификации също трябва да са изключително ясни. Важно е всички да знаят също така какво е, е законно в всяка отделна държава. Държавите членки трябва да актуализират редовно информацията, да доставят достъп до нея непрекъснато. Новата система като цяло е нещо изключително положително. Ние приветстваме, защото тя е важна. Сигурността и автентичността на документите вървят ръка за ръка. Затова искам да благодаря на Роберта и очаквам да видя как системата ще функционира в реалния свят. Благодаря. Госпожа Чиничи има минута и половина. Е благодаря, господин председател. Битката против фалшивите документи в шенгенското пространство трябва да е приоритет, когато става дума за сътрудничество между компетентни те власти, които се борят срещу организираната престъпност. Ние сме в постоянен обмен на информация. Това трябва да е така в Европейския съюз, но също така трябва да има и равносметка за това какво се случва за защитата, с защитата на данните извън Европейския съюз, т.е. в трети страни, които също имат принос към ФАДО системата. Много често документи се използват от престъпни организации, за да се предвиждат към сериозни престъпления, например човешки трафик или пък подготовка на терористични атаки. За да предотвратим такива престъпления, важно е да има повече контрол на външните граници. Ние приветстваме прехвърлянето на компетенции от ФАДО към управителния съвет на Фронтекс. Това е, е, е, предстои реформа на Frontex и се надяваме тя да бъде наистина ефективна. Благодаря на госпожа Мецола за нейната работа и се надявам, че утре при гласуването доклада ще бъде одобрен. Господин Прокачини. Благодаря, господин председател. Този доклад е много технически, но той има и политическа политически аспекти и конотации и, е, и фалшиф, фалшифицирането на документите е голяма заплаха за всички Европа за всички европейци. А, а създаването на система Тафадо е успех тук най- най-после виждаме наистина, че е, повече Европа означава нещо положително за всички. Но от, от, от, от друга страна обаче има е, проблеми с е, данните. Е, е, има прекалено много ограничения за събирането на данни и по този начин няма да можем да се бориме с престъпността и незаконната иммиграция. Още веднъж левицата доказа, че не разбира къде е действителността и какво е положението. Господин Ждеков. То за уделени слова, важена Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Уважаема госпожо докладчик, благодаря за чудесната работа. През 2015 година аз посетих границата между Северна Македония и Гърция. Видях 55 различни сирийски паспорта, но никой не беше истински. Това също трябва да се знае и да се подчертае. Много хора идват в Европейския съюз с фалшиви паспорти. Затова тази база данни е толкова важна. Това е технически тех, технически инструмент, но чрез него ние ще защитим гражданите си от нелегално влизащи в Европа хора. Трябва в тази база да се обхванат и документи, свързани с управлението на моторни превозни средства. Важно е всички компетентни органи да си сътрудничат във всички държави членки, като се надяваме за бъдеще Европа да е по-сигурна. Господин Яки. Благодаря, господин председател. Дами и господа, фалшифицирането на документи често е първият етап на а, постъпичката на организираната престъпност. Има а, в последствие много форми а, на престъпност, включително и такива извършвани от мафията, свързани с фалшифицирането на документи. Така че чудесно е, че ние се опитваме да се приборим с тези практики. Много е важно да сработи тази нова програма. Радвам се, че Frontex ще може да използва. Това е агенция, която има вече доста опит в осигуряването на сигурността на Европа. В заключение искам да благодаря на докладчицата за нейната усилена работа по това досие. Благодаря. Благодаря, господин Сокол, за минута. Подпредседниче. Кажа сме данас чули... Благодаря, господин председател. Благодаря. Въпросът, свързан с сигурността, е от ключово значение за всички европейци и това е основната им загриженост. Тероризъм, организирана престъпност и други проявления на престъпност. За, това, за това трябва да е, разчитаме на документите. Знаеме, че много престъпници проникват в е, на европейска тери, територия, било то терористи, било то друг вид е, престъпници. Така че обмена на документи и на образци за е, подправени документи между държавите членки ще ни даде възможност да се изправиме срещу заплахите. Аз смятам, че тази база данни, данна, данни ще засили пространството на сигурност в Европа. Благодаря на колегата Мецола. Благодарение на нея ще можем да осигурим повече сигурност на гражданите. Госпожа Глава. Там на почетку колегици Мецоли на отлично одređenom poslu. Благодаря. Искам и аз да благодаря на колежката Мецола за чудесната работа. Благодаря и на комисарката. От 2019 година имаме над 14 000 нелегални мигранти, които минаха по балканския маршрут. Установихме от тогава 200, в тази година установихме на нашата граница 236 фалшиви документа. Това е увеличение с 60% в сравнение с миналата година. Какво показва всичко това? Има нужда от по-доброто сътрудничество, от по-добри координирани действия по спазване на външните граници и използване на най-новата технология. Човешките права трябва да бъдат спазени обаче. И накрая подчертавам, приоритет на хърватското председателство е мотото Европа, която защитава. Благодаря. С това приключваме списъка на изказващите се. Колеги, закъсняваме и няма да мога да дам думата на всички колеги, които искаха да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания но ще дам думата на по един представител от всяка политическа група. Госпожа Грапини е първият оратор. Președинте, доамна комисар, сигур că е... Благодаря, госпожо комисар. Тази тема е от огромно значение и се радваме, че ще, ще обсъждаме тук доклад за системата ФАДО кой, кой подправя документи? Хора, които нямат добри намерения поначало. Хората, които подправят документите си, имат намерение да, да извършат някакво престъпление. Било то терористичен акт или нещо друго.